Ladies and gentlemen, shall we get started? Уважаеми госпожи и господа, може ли да започваме? Вече сме с 15 минути закъснение. Имаме 32 точки от дневния ред. Така че, моля ви, нека да започнем с дневния ред. Първо, приемане на дневния ред. Някой против? Да, господин председателю. Ако се вземе решение по отношение на процедурата на заседанието на координаторите, особено по отношение на Пакистан, много ви моля, съобщете решението си днес след обяд на заседанието. Председателя, добре, защо пък не? Okay. Let's wait whether there is a decision. Нека да изчакаме и ще видим дали ще има решение. Барт Ланге. Благодаря. Благодаря, господин председател. В зависимост от решението на координаторите, но аз изхождам, че то ще бъде положително. Моля при гласуването да може да се постави устен въпрос за Колумбия. Моля да се включи в дневния ред. Ние се разбрахме, че паралелно към консултациите по Колумбия и Беру, Перу искаме да поставим устен въпрос към комисията. adoption, е, approval of the Одобрение на протокола от заседанието през месец март. Считаме ги за прияти, ако няма възражения, които да бъдат подадени до края на заседанието. Както обикновено, това заседание може да бъде слушано в интернет среда, разбира се, с изключение на заседанието при закрити врата. Имате необходимите документи. Така че, ако проявявате интерес към някои аспекти, можете съответно да ги изискате по-нататък. Три странни преговори. Четвърта точка. Тук се преговаря по два досията с съвета. Едното от тях е двустранните споразумението и договорите за двустранни инвестиции – Има споразумение между нас и съвета да се обърнем към комисията да действа като посредник по отношение споразумението. Комисията ще направи своето предложение в е, работен документ, след което ще видим какво точно ще ни предложат и ще подготвим нашата позиция по отношение становището на комисията. Разбирам, че сме близо до сключване на споразумение, но все още остават два проблема, които трябва да бъдат разгледани много внимателно. След, е, надявам се, една-две седмици ще сме наясно, ще има ли споразумение или не. По отношение на другото споразумение, решихме, че ще започнем преговорите най-напред, но Кристофър докладчик ще ни докладва. I think we've made a lot of way. Благодаря, господин председател. Мисля, че доста напреднахме по това досие. Преди още да започнем преговорите, беше ясно, че съвета се присъединява към голям брой от компромисните предложения, които подготвихме ние тук в парламента. Това първо. На триалога ние разрешихме по-специфичните технически въпроси, които не са от политически деликатен характер. Но сега вече се занимаваме с трудните аспекти, именно чувствителните, деликатните въпроси, четири области, предпазната клауза, продължението, трайността на продуктите и някои проблеми свързани с комитологията. Ние в момента очакваме отговора на съвета относно нашата позиция по тези важни въпроси. Както казах, началото е много добро. Надявам се, че и двете институции в крайна сметка ще водят преговорите в една и съща посока, макар и с различно темпо, може би. Надявам се, че в крайна сметка скоро ще разполагаме с окончателен вариант на документа преди е, второто заседание през месец май. Със сигурност, така че да можем да видим как ще подходим и да приключим въпроса в рамките на сегашното председателство. Благодаря. Uh, those... Искам да добавя, че в тези две досиета преговарящият екип от парламента проявява изключително единство което отново подчертава какъв е капацитета на парламента, когато подготвя преговорите си с съвета. Пета точка. Дейност на групата по мониторинг. Кратко съобщение. Ще чуем макар че няма особен напредък. По отношение на Русия, някакви новини има ли? Опитваме се да оговорим среща с руския посладник и разбирате колко е деликатно положението. Трябва да стигнем до споразумение за датата на заседанието. До там сме. Това е положението. Uh, по отношение на предоставената информация от на миналото заседание мога да кажа, че подготвяме трето заседание с комисията относно обстановката от по отношение на договора за инвестиции, който може би ще бъде подготвен. Ще видим докъде сме стигнали след е, първите две обмен... срещи за обмяна на мнение. Стигнахме до решение по отношение на търговски преговори, включително с посланника. Благодаря. Днес е, Имаме важна среща, разбирам, с госпожа Биро, която е представител за Европа по отношение на споразумението за търговия с САЩ. Става въпрос за разширяване на търговските взаимоотношения с САЩ. Господин Казак? Uh, Euh, да, господин председател, що се отнася до групата по наблюдението на споразумението за свободна търговия с Япония, вече проведохме три заседания. Разговаряхме с представители на комисията, на, на съвета, Бизнес Юръп в Япония. Дори проведохме среща с датския посланник във връзка с датското председателство на Съюза. Така че, общо взето, състоянието на е, разговорите по обхвата, по приложното поле е добро. Предвижда се поредно трето заседание на работната група по обхвата, на което, надявам се, ще бъдат премахнати и последните пречки пред окончателното оформяне на мандата за определене на, на обхвата. И към края на месец май, мисля, ще можем да постигнем едно общо приемливо споразумение, за да можем да излезем с предложение пред комисията и съвета за мандат ще разговаряме и с японския посланник и мисля, ще имаме възможност ясно да заявим пред него очакванията си, да не пожали усилия, за да се стигне до задоволителен резултат. Благодаря. Ще ще имаме възможност да изслушаме и комисията и посланника на Япония на наше заседание. Кой? Да. По въпроса за Меркосур. Две срещи имахме вчера една и се натъкнахме на много трудни и щекотливи въпроси преговорите текат, е, но знаете, понеже става въпрос за селско стопанство, там обикновено нещата са трудни. Има проблеми и вътре в Меркосур, в рамките на вътрешния пазар на е, тази латиноамериканска общност. Знаете, там многообразието, е, разнородността е, е голяма все още не сме имали възможност да разменим взаимни предложения. Е, тъкмо поради това, че е, Меркосур не е излязал с такива, но работим по правилата за определене на происход, е, разрешаване на спорове, селско стопанство, фитосанитарни стандарти. Настояваме тези стандарти да бъдат уеднаквени навсякъде в Меркосур, но на лице е един сериозен политически въпрос, който общността Меркосур следва да, да преодолее. Е, той възникна миналата седмица, когато обсъждахме Епсон. Знаете, във връзка с едностранните действия на Аржентина и от там съдбата на отношенията е, между Аржентина и, и останалата част от света и, и Европейския съюз бразилското председателство е решено да продължи преговорите с подкрепата на Уругвай и Парагвай. Надявам се, благодарение на това, да изгладим отношенията с Аржентина. Знаете, проблемът е наш все пак, но, но не само. Доколкото Меркосур трябва да се определи, е, да, да уреди вътрешните си отношения в тази връзка. Та, интересно беше заседанието. Едно от най-важните външно-търговски споразумения е, е това за Европейския съюз. Но пък се очертават и, и, и технически и политически препятствия. Селското стопанство, реципрочността, и общо заето, за сега не можем да се похвалим с перспективи за някакъв напредък. Надяваме се, работата продължи през първата седмица на месец юни. И както казах, бразилското председателство е много активно. Надяваме се то да даде стимул, тласък на преговорите. Следващата група за наблюдение – Благодаря. Благодаря, господин председател. Извинявам се, току-що влизам в залата, но, но знам, че изказването ми е предвидено по дневен ред. Мога да докладвам, че непосредствено преди е, Велик ден заседавахме и заседанието бе отлично, като оставим на страна участието на, на нашите колеги, Главните преговарящи от едната и от другата страна бяха на лице. Заседанието продължи 45 минути. Аз бях единствен от наша страна е, и аз направих всичко възможно да е, задам всички е, значими въпроси. Но едно нещо обобщава състоянието на нещата – Особено имайки предвид встъпителните думи в продължение на десетина минути на главния преговарящ от страна на Канада, трябва да ви кажа, че не ми станаха по-ясни нещата, от колкото преди. Твърди се, че има напредък, Надеждите са някъде през лятото нещата да приключат. Известно закъснение е това, но, но, но не е чак толкова зле. След а, няколко дена предстои да замина за Канада. Следя как се отразяват процесите в канадските медии и а, а, Квебек, общо взето, ако четем вестниците, е отрицателно настроен, но всъщност, ако се вгледаме в подтекста, нещата стоят съвсем иначе. Да, е, вярно е, е, навдигат се гласове срещу тайността, поверителния характер – а, но не може без поверителност, тъй като споразумението е всеобхватно. И, и, или всичко ще обхване, или нищо. My feeling, what I got from those uh, top uh, chief negotiators, uh, things are rolling well and hopefully uh, will be... Та моето впечатление е от този разговор с главните преговарящи, че, че нещата вървят и вероятно ще приключат на време. Еквадор и Боливия. Съвсем накратко, моля, в е, управляващата група за този процес. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих бих помолил Боливия и Еквадор да бъдат събрани в една група за наблюдение това би било по-ефикасно. Надявам се колегите да не възразят по време на заседанието на координаторите. Надявам се да пообсъдим накратко този въпрос. Сега, е, за Еквадор след встъпителното заседание, е, следващото е насрочено за средата на месец май, на което ще изслушаме е, комисията относно процеса на определене на обхвата, който ще протече следващата е, седмица. Също така относно възможностите за начеването вече на съдържателни разговори по същество между ЕС и Съюза. Та да добием една по-ясна представа за съответните позиции на едната и на другата страна, аз имах възможност е, миналата седмица е, в състава на делегация да посетя Еквадор, да се запозная на място И вече на следващото заседание на нашата комисия аз ще ви осведомя по-подробно. Благодаря. По групите, е, чието постоянни докладчици не са тук, е, имам е, да кажа няколко думи. On Central America, there was a meeting with civil... Централна Америка среща с представители на гражданското общество представители на деловите среди от е, Европейския съюз, неправителствени организации и казаха ми, но не мога да потвърдя, че съюз, е, съветът е, е предпочел търговската част да се отдели, да бъде подписано споразумението и да почне да се прилага, макар и временно. Това в отношенията с Централна Америка. Украина среща с представители на Европейската комисия и накрая Сингапур също с главните преговарящи. И сега смесения дебат, 6 и 7 точка, Централна Америка. Първо търговската част, споразумения между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Централна Америка от друга. Докладчикът не присъства. Госпожа Корея ще говори от негово име. Това е втора размяна на мнения. Водещата комисия е комисията по външните работи, както знаете. Решение на председателския съвет противоречащо и на нашето право, и на нашата воля на Комисията по външна търговия. И втората точка тук в случая от общото разискване е за двустранната защитна клауза. В това отношение и по доклада водеща комисия сме ние. И така, нека започнем с първата точка, докладчицата Мария Коре. Благодаря, господин председател. Уважаеми колежки и колеги, говоря от името на колегата Пабло Залба, който не можа да дойде тук в нашата комисия, за да направи своето изложение. Става дума за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка. А във вторият случай става дума за двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране – с Колумбия и Перу. Искам да поздравя духът в нашата комисия. Ние сме активни в заключителната част на споразуменията за асоцииране. Това е много важно споразумение за Централна Америка и за Европейския съюз. От една страна имаме политически аспект. Това е първият двустранен, двустранно споразумение от договор, от договора в Лисабон, особено е важно, имайки предвид политическите промени в Централна Америка. Политическата воля стана съвсем ясно изразена по време на преговорите. Става дума за социална интеграция, която което включва и различни клаузи за правата на човека. Освен това, ние обърнахме сериозно внимание на уважаването на правата. И това е включено в споразумението. Има баланс между интересите на двете страни в това споразумение. Става дума за инвестициите, засилване на външополитическите връзки с тези държави, което е важно за растежа и развитието на този регион. Двата региона заедно имат силни културни и исторически връзки, които могат да бъдат засилени, за да се подобри качеството на живот и условията на труд и живот. Искам да подчертая някои важни аспекти на това споразумение, които бяха важни и за бъдеще ще продължат преговорите по тях. Става дума за инвестиционният поток и за различните новите разпоредби в областта на географската част и на авторските права. Важно е здравнополитическите въпроси, растителната защита, които надхвърлят това, което се прави в 100. Економическото развитие също е включено в споразумението за асоцииране. Относно защитната клауза и механизма за стабилизиране – при бананите. Ние сме включили някои изменения, които са важни за подобряване на споразумението. Докла... Председателят прекъсва докладчицата. Тя продължава. Както казах, защитната клауза и механизма за стабилизиране за бананите – при тях трябва да се обърне внимание, че измененията бяха прияти, които ние предложихме. Така че двете споразумения бяха адаптирани към ситуацията в Южна Америка. Ние така формулирахме текстовете, че разпоредбите да доведат доведат до опростяване на контрола. Европейският парламент естествено трябва да се занимае с влиянието на тези споразумения върху Европейският съюз. Ние сме на мнение, че споразуменията не са подходящото място да изразим всички наши загрижености. Освен това, искам да ви попитам какво смятате относно институционалните връзки между отделните страни след подписването на парафирането на споразумението. Председателят казва благодаря. Господин Ланге. Er Österreich термин. Господин Лайхфрид не може да бъде днес тук, тъй като има важна среща. Той ме помоли аз да изнеса най-важните точки относно измененията по защитната клауза по споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка. 16 изменения са подадени, които в голямата си част следват линията на докладчика. Има някои изменения, при които трябва внимателно да се разгледа дали компетентността на европейските институции не се надхвърля чрез тях. Това, това са т.е. задачите на комисията, на съвета, на парламента. Целта трябва да бъде създаването на една конкурентна с договора защитна клауза и конкурентен механизъм. Относно измененията на докладчика в парламента относно правата на човека. Те трябва да бъдат защитени колкото се може, имайки предвид също да бъдат разгледани в юридическата им част, да се запазят. Затова докладчикът ще се застъпи. Разглеждането на измененията от правната служба и другите юридически експерти – ще бъде скоро завършено и ще бъдат изяснени въпросите, след което Йорк Лайтфрид ще предложи компромисни предложения, за да можем заедно да стигнем до единна формулировка, която да отразява желанията на колежките и колегите. Общо взето, е, Йорк Лайфрид благодари за добро сътрудничество с колежките и колеги. Изхожда от това, че накрая ще стигнем до добър резултат. Благодаря, господин председател. On... Имате думата за изказвания по двата доклада. Самото споразумение за търговия и защитната клауза. Макларкин. Благодаря. Споразумението представлява е, добра възможност за двете страни относно откриване възможност за търговия и инвестиции и разбира се спазване на е, споразуменията с СТО. Възможно ще бъде да се укрепи и политическия диалог. Радвам се, че Европейския съюз и Латинска Америка могат да работят в тази насока, включително укрепване и на е, спазване на основните човешки права. Взаимоотношението е двустранно и ще имат достъп е, латиноамериканските търговци до 500 милиона потребители и въздействието ще бъде изключително голямо по отношение ръста на заетостта и е, тяхното благосъстояние. Така че имаме всякакви основания да подкрепим това споразумение. По отношение и изпълнението и въвеждането на защитната клауза и механизма за бананите. Имаме притеснения относно защитата и закрилата, която може да се предоставя в рамките на този механизъм, именно разширяването му след януари 2020 година особено. Тогава ще се превърне в един постоянен механизъм и може да се накърни смисъла на самия инструмент. Опасявам се от сериозни а, проблеми, например, свързан с а, десети член и първа алинея. Ще трябва много внимателно да обмислим възможността за тези вреди, които могат да се предвидят, за да не се а, увеличи отрицателното въздействие с помощта на тези протекционистки мерки. Но в крайна сметка аз съм за споразумението. Надявам се, че то ще придобие окончателен вид и ще бъде сключено между Европейския съюз и Централна Америка, но малко се опасявам относно последствията по отношение този елемент на протекция. Надявам се да няма въздействие отрицателно върху цялото споразумение. Благодаря. Андреас, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да кажа няколко думи за защитната клауза, тъй като сме представили изменения и допълнения. Тъкмо на основата на протекционистските критерии, за които говори преждеговорившата по отношение на крайно отдалечените райони. И онова, което предлагаме, има за цел да стабилизира един автоматичен е, механизъм, е, за да се предпазят на практика крайно отдалечените е, райони. За да защитим своята продукция и а, е, при задействането на такава защитна клауза автоматично ще се спира прилагането на споразумението и ще започва процес на консултации. Наистина тези крайно отдалечени райони са изолирани, незащитени е, и пренебрегвани. Това по четвърта точка. Между другото, онова, което предлагаме, е, ще бъде засилвайки фактически действието на защитата клауза, е, в по-голяма степен съзвучие с духа на поначало изразяваната от парламента воля. Други желаят ли думата? Комисията. С Гаспар, Гаспар Фронтини да започнем. Къде сте? Дали вие сте Гаспар Фронтини? Повечето от въпросите са свързани с предпазната клауза и ще дам думата на колегата ми, който се занимава с този въпрос. Благодаря, господин председателю. I'm Wolfgang Bühler, Wolfgang Bühler. Работя в Генерална дирекция търговия. Е, с колегата ми ще говорим по този въпрос от Генерална дирекция селско стопанство. Той ще говори за бананите и механизма за стабилизиране, а ще засегна останалите аспекти от темата. И в началото искам да кажа следното. Господин Ланге ни напомня онова, което е изключително важно по отношение на механизма и измененията отговарят е, на споразумението за свободна търговия. И всичко е в съответствие с онова, което разработихме по отношение на механизма за Корея. Понякога обаче дяволът се крие в подробностите и ще се спра на някои по-подробни аспекти. Измененията по отношение на Централна Америка попадат в три групи като цяло, според мен. Първата група е всъщност едно бреме, което се налага на Европейския бизнес и комисията. Втората група са свързани с факта, че е необходимо да се предприемат още стъпки за постигане за плануваното в измененията и все още възниква проблем, свързан с съответствието с, свободна, е, споразумението за свободна търговия. Аз ще засегна едната група, колегите ми другите две. Първо, къде е това бреме, което според нас се налага на европейския бизнес и комисията? в измененията виждаме предложение за допълнително докладване, е, допълнителен доклад, който комисията трябва да предостави на парламента. Да, докладите са важен инструмент за парламента, за да може да следи изпълнението на споразуменията за свободна търговия. Същевременно обаче, това е едно административно бреме, което отнема време и човешки ресурси. Така че трябва да се намери един добър баланс, за да можем да примерим тези две противоположни цели. По отношение изискванията за мониторинг 33-то изменение и 34-то. Ще засегна само 33-то като пример. Комисията трябва да докладва относно оценките на въздействието по отношение на заетостта и сектора, като се отделя внимание на кооперативите и малките древни производители. Тази информация не е достъпна за комисията. Това е нещо много важно, което искам да подчертая, за да можем да подготвим подобен доклад трябва да се обърнем към европейските представители на европейския бизнес, за да можем да получим данните от тях и след това да ги провери. Така че много внимателно трябва да умислим дали подобно бреме следва да пада на нашите плещи на економическите оператори. Втората група, която искам да се спра, е областта, в която трябва да се вложат още усилия, за да може да се постигнат заложените цели. 32 изменение, 36 и 40, например. Ще използвам 36-то изменение като пример. Каква е целта му? Да се дефинира причината за наистина затруднение на стопанската дейност в е, най-отдалечените региони. Това е свързано с е, прогнозите, които могат да се направят. Това е условие за налагане на мярката предпазна клауза за тези региони. Дефиницията, която се предлага, се отнася също така и по отношение на сериозни вреди. Това е понятие за прага, който трябва да бъде задействан, за да може да влезе в сила мярката в целия съюз. Та, това понятие за сериозна вреда е много сериозно и сложно, както по отношение на самото му дефиниране, така и на сериозното увреждане, за което се говори. Така че, вредата дали може да се а, уточни по отношение на сериозна, вина, сериозна вреда, вреда, сериозно влушаване на положението. Ако не се оточнат тези понятия, очевидно много трудно ще бъде да се говори за задействане на мерките за тези а, региони, а също така това ще засегне и а, действието на самото споразумение за свободна търговия. Така че призоваваме за повече а, внимание и анализ на този аспект. В този контекст искам да се спра на 38 и 39 изменения, които се спират именно на различни аспекти от проучвания. Решенията, между другото, могат да, намеря, да бъдат намерени в предложенията с, за споразумението с Корея. За бананите сега ще дам думата на колегата. You, Благодаря, господин председател. Намерението на парламента, според мен, е не да се внасят проект за изменения, които да са в противовес на основния смисъл и клаузи на споразумението за свободна търговия. Все още има редица изменения, които се предлагат, господин председателю, които са съвместими по същество с споразумението. Тези изменения, например, които предлагат увеличаване действието отвъд 2020 година на механизма за стабилизиране по отношение на бананите 34-то, 36-то изменение сред тях. Идеята е, че това не е временна разпоредба за преходния период намаляване на тарифите. Партньорите от Централна Америка няма да бъдат съгласни с възможността този механизъм да се превърне в постоянен. 2020 година е датата, до която те, разбира се, те биха могли да се позовават на общи механизъм. Така че не всичко а, ще бъде загубено. По-нататък, по отношение на ангажиментите по същество и споразумението. Това са тези изменения, които предлагат автоматично да се задейства механизма за защита за бананите, когато се стигне до критичния обем 42-44 изменение, например. Това предложение ще създаде фундаментални правни проблеми. Първо, партньорите в Централна Америка не са съгласни, че механизма за бананите автоматично ще бъде приложим, когато се стигне до това критично ниво, този критичен обем. И на второ място, разбира се, има измерение, свързано с СТО, за което вече съм говорил и на предишни заседания а, така че автоматично ще се превърне споразумението на практика в а, тарифна квота по тарик. И Европейския съюз няма да може отново да налага квоти при търговията с бананите. Тоест, тук е въпрос за съответствие с разпоредбите на СТО. И по отношение на изключително деликатната тема, господин председателю, Искам да подчертая, че именно, между другото, поради тази деликатност на темата, е, споразумението не либерализира напълно търговията с бананите. Тарифите остават. На второ място, ние договорихме цепичния механизъм единствено и само за бананите. И на трето място, както Волфган вече каза, имаме конкретни разпоредби в споразумението за свободна търговия, насочено към най-удалечените региони на Европейския съюз и съответната предпазна клауза за тях. Така че надяваме се, че всички по-специфични елементи, свързани с бананите, всъщност са отразени вече в споразумението. Благодаря, господин председател. Thank you. Благодаря. Даваме сега думата на докладчиците. Мария Кора, имате думата. <clears throat> Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Искам да благодаря на всички вас, които допринесохте с вашите изказвания. Благодаря също и на комисията за отговора. Още веднъж искам да напомня колко важно е това споразумение. Господин Ланге, благодаря. Аз казах вече, че някои въпроси относно съгласоваността на нашите изменения трябва да ги проверим. Освен това, е, трябва да има юридическа легитимност. И освен това, колегата Лайтфрид ще внесе компромисни предложения. Благодаря за сътрудничеството. Thank you. On calendar we have yet... Благодаря. Трябва да вземем решение по тези досиета, както регламента, така и становището за самото споразумение. Искам да ви информирам, че на председателски съвет се взе решение. Решението като цяло по споразумението ще бъде взето от АФЕТ, Комисията по външни въпроси, което според мен е необосновано от правна гледна точка. Председателски съвет реши АФЕТ да стартира един доклад, собствена инициатива относно процедурата. Ние сме комисия по, по 50 член отговаряща, което означава засилено сътрудничество с АФЕД. Не зная а, точно кога Комисията по външни въпроси ще вземат решение, дали ще изпълнят а, това а, решение, което е взето на председателски съвет. Нека да почакаме. и ще участваме като подпомагаща комисия. Така че все още нямаме график за досиетата. Благодаря. <clears throat> Осма точка. Изпълнение на двустранната защитна клауза на споразумението Търговия Европейски съюз, Колумбия и Перу. Това е традиционно споразумение. Надяваме се, че АФЕТ няма да успорва нашата компетентност по това досие. Така че по настояще ние отме водеща комисия. Започваме с този въпрос господин Марио Давид. Господин председател, ако може да започна, тъй като след 20, години, 20 минути трябва да напусна, нека да сменим последователността. Действително трябва да се тръгна след 20 минути. Председателя пита дали има възражения. Не, тогава ще промениме последователността. Преминаваме към точка 9. Споразумение за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Марио Давид е докладчик от НП. Ние сме водещата комисия и това е второто разискване по тази точка. в съвета не, не сме получили още одобрението за това споразумение. Очакваме решението по това досие. До края на месеца това трябва да се случи, това, но ние можем да продължим работа по тази тема. Както казах, това е второто разискване. Марио Давид, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, Бернт. Първо, ние решихме да поздравиме предложението на социалистите и да внесеме устно запитване до комисията за изменение. Важно е Инта да го направи това. Утре е, се надявам да приемеме този устен въпрос в нашата комисия ние трябва да направим необходимото, за да се включи тази точка в дневния ред на пленарното заседание през май. След отговора на комисията трябва да имаме възможност а, за резолюция и това трябва да стане преди процедурата за одобрение през септември. Първият проект от доклад ще бъде наскоро разпределен – в началото на следващата седмица и срока за измененията ще бъде даден. Службите ми казаха, че измененията трябва да бъдат преведени, т.е. до 8 май трябва да се изпратят всички изменения, за да могат да бъдат преведени. През май в заседанието на Инта ще се гласува и това трябва да стане преди пленарната седмица през юни. Ще се постараем. Ние работим усилено и действително ние всички ще се опитам, поглеждам към Дейвид Мартин, когато казвам всички, да, сега вие ме поглеждате, разбира се, всички парламентарни групи са важни, за да имаме един парламентарен поглед по това досие и да можем за нашите партньори да изглеждаме не като наблюдатели, а като действителни партньори. Мисля, че не е нужно да бъдат наставлявани колегите в тази зала, но е важно да бъдем третирани като партньори. За съжаление, чувам изказвания – че че има хора, които повече знаят за държавните държави, отколкото самите хора, които живеят в тях. Ние е, е, налагаме закони в някои държави, които и нямаме в нашите държави, което изглежда смешно. Например, е, имаме такъв случай повече от половината от нашите държави членки – не са подписали конвенцията, а Колумбия и Перу са подписали въпросната конвенция. 185, това е номера на конвенцията, същото въжи за нея. Става дума за трудовите права и тарифните преговори. Това ми напомня на времето на студената война, Берлинската стена – и смятам, че когато ние се надяваме е, и очакваме от нашите партньори, трябва и ние така да действаме съответно. Толкова по това споразумение за търговия. Напомням на всички колеги, че споразумението между Колумбия и САЩ влиза в сила на 15 май, т.е. след няколко седмици. Освен това, Колумбия и Перу полагат големи усилия през последните години, за да подобрят живота на своите граждани, правата на човека, качеството на живота и така нататък. За да може да се отговори на всички желания на техните граждани, правителството неправителствените организации и гражданското общество трябват още няколко неща да направят. Нови закони да бъдат прияти, които да решат стари проблеми, свързани с бедността, корупцията, насилието, гражданската война. От 50 години наблюдаваме граждански сблъсъци в Колумбия, търговия с наркотици, неизяснени убийства – и други. Относно Колумбия и Перу, те извършиха големи промени е, по отношение на правата на човека, главно в Колумбия, откакто Сантос дойде на власт. Напомням за 19-то заседание на съвета по граждански права в Женева преди един месец и цитирам това, че правителството на президента Сантос се задължи да уважава правата на човека и да си издават съответните присъди. Да няма наказание за борците за граждански права. Има препоръки, които бяха приети. Правителството реши жертвите жертвите на въоръжената борба да бъдат обещетени. И това е една много добра стъпка в правилната насока, за да тези, на които ме отнета земята, да бъдат обещетени, съгласно правата на ОНЕ. Представители, защитници на правата на човека в Колумбия през миналите години до... Е, докладват за намаляващ брой на убити синдикални дейци. В сравнение с 2006 година броя на синдикалистите, които са убити, значително е намалял. Но даже и един синдикалист да бъде убит, това е твърде много. Както казах, Наблюдава се спад на убийствата на синдикалисти. Иначе казано, правителството на Колумбия работи усилено против такива действия и против преследвачите на синдикалисти. Прокуратурата разследва всички престъпления, извършени срещу синдикалисти. 200, 43 случая имаше през 2011 година, така че безнаказаността е важна да бъде спряна, е важна цел на правителството. През 2280 процеса имаше и присъди. Е, една друга мярка е специалната защитна програма, по-настоящем над 11 000 граждани са включени в системата. 11% са от общините. Определен процент има борци за правата на човека, синдикалисти. Тези числа са се повишили през последните години. И синдикалистите и случаите с синдикалисти през последните две години, е, които са били убити, не са били защитени. С нашите партньорски държави водим добър диалог по прилагането на стандартите на ИЛО и ние поздравяваме е, диалога по правата на човека. Той бе въведен през 2009 година между Европейския съюз и Колумбийския парламент. Този диалог се води два пъти годишно от тогава и това е ясен пример за това, че Колумбия в областта на правата на човека и Европейския съюз и други международни партньори показва, че не бива да се продължава така. Относно защитата на правата на човек, има закон законови разпоредби, които гарантират тези права и, както знаете, в член 1 е, първи е записан демократичния принцип и правата на човека е принципа на законността е, се подкрепя. Всички партии са на мнение, че тази тема е важна част от споразумението и несъблюдаването на правата на човека и демокрацията е нарушение срещу споразумението. Е съгласно международното право могат да се въведат съответни наказателни мерки и споразумението може изцяло да а, бъде анулирано. Споразумението гарантира търговските връзки между Европейският съюз, Колумбия и Перу, също по отношение на екологията, правата на човека, устойчивото развитие ще допринесат тези, този, това споразумение за тези въпроси. Освен това, стандартите за правата на човека ще бъдат на високо ниво. Това споразумение защитава до голяма степен нашите принципи. Освен това предлагаме ролята на гражданското общество да бъде засилена, трудовото право, устойчивото развитие да бъдат засилени в нашите държави партньори. В рамките на новите правомощия по член на международните споразумения предлагаме да имаме, има публично изслушване в Европейския парламент но също и в някои от столиците на тези две държави, което стане през 2013 година, да има писмен доклад относно прилагането на споразумението за търговия. И накрая смятам, че този инструмент трябва да гледаме на него като възможност за промени. Действителността се променя в тези две държави, въпреки че те не, ги, не го забелязват това толкова, колкото ние го виждаме. Относно процеса на парафиране, ние сме разочаровани от перуанската гледна точка, е, географските показатели, даже ако всички държави членки подпишат това споразумение – комисията няма намерение това споразумение да го подпише преди да бъдат прияти новите географски показатели в Перу. Това за Европейският съюз е действително е, важно. Колумбийците вече въведоха мерки, но 250 са случаите в Перу, които още трябва да бъдат изменени. Други неща по време на дискусията не ми хрумнаха, затова се надявам, че ще има подкрепа от вас за тази резолюция, както и за проекто доклада и процедурата на одобрение. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за вашето насърчаване на положителното отношение на нашата комисия към споразумението с Колумбия и Перу. Марио Давид и Бет Ланге подготвиха материала, с който вие разполагате във вашите папки. И надявам се ще го проучите внимателно. Берт Ланге има думата. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчика, че е приел нашата инициатива за изготвяне на резолюция, свързана с въпрос на комисията, да бъде подкрепена, за да се избегнат неясноти, да бъдат изяснени тези неясноти, и може би някои слабости на споразумението, които ние виждаме сега, да бъдат премахнати. И действително ние сме убедени, че в търговското споразумение има слабости. Драги колежки и колеги, както и преди е ясен принципът че търговията не е само, сама по себе си политика, а трябва да допринесе за подобряване на положението в държавите, е, с които търгуваме. От тази гледна точка смятам, че трябва да се помисли доколко ние допълнително към споразуменията за свободна търговия може да включи споразумения които да отчитат това, че търговията между двете страни действително служи на подобряване на положението на хората. И с това смятам, че е правилно да се помисли в кои сектори ние можем да направим такива споразумения. Напълно и ясно е, че в Колумбия има раздвижване. Няма спор. От няма спор по това. Това е положителен процес. По-специално закона за жертвите е важен за постигане на задоволство в Колумбия. Първите стъпки тази година са направени за за връщане на земи, които са отнети. Това е един сигнал, е, който Колумбия издава, че има раздвижване. Този процес на промени в Колумбия трябва да бъде подкрепен с допълнителни споразумения. Това трябва да е нашата цел. И ако погледнем нормалното споразумение, възникват за мен три въпроса – Без съмнение в споразумението е записано, че Колумбия и Перу, от една страна, от друга страна Европейският съюз, се задължава да спазват правата на човек. Това казва всичко, но, драги колеги, това и нищо не казва, защото не, не е специфицирано кои под въпроси трябва тук да бъдат разгледани и имат предвид. Освен това, липсва механизъм на мониторинг. Не е изяснено кой всъщност ще спазва и кой ще контролира спазването на тази разпоредба. С това съм убеден, че е необходим процес на мониторинг за спазването на общите е, разпоредби. Трябва да бъде изграден такъв механизъм на мониторинг. Друг въпрос е какво случва, когато едната страна по договора, например Колумбия, установи, че Европа не спазва някои от тези правила, от тези договорности. Какво ще се случи? Единствената възможност тогава е да бъде а, изключен този, това споразумение, но това става с единно гласуване в съвета. При цялата при, а, реалност на нещата, не мога да си представя, че това ще е адекватен подход по отношение на тази разпоредба. Затова смятам, че въпроса за мониторинг по отношение на правата на човека да, трябва да го включиме и да изготвим механизми, които да функционират при спорове. Това е първо. Като първо. Второ, Става дума за член 267-270 алинея 3 относно за устойчивостта главата за устойчивост в споразумението. Драги колежки и колеги, от общата систематика, общото, обща декларация за правата на човека и имаме спецификация в главата за устойчивост, някои социални разпоредби, някои екологични разпоредби. Относно правната последователност е важно, когато има по-подробни разпореди, те да бъдат отделно дадени от общите. Затова смятам, че при тези конкретни разпоредби трябва внимателно да се разгледат и в двата члена, които назовах, е формулирано, че прилагането на тази глава за устойчивост зависи от ресурсите, с които се разполага и с прилагането на ресурсите, които се използват, но не бива да бъде това публично достояние. Тоест, това е, така да се каже, има известна скритост. Ние казваме, че искаме и това да направим, но от друга страна нямаме ресурсите за това. Затова смятам, че трябва тук да помислим как да се направи прилагането на тази глава за устойчивост и предоставянето на необходимите ресурси. Това да е един прозрачен процес и как да осигурим допълнителни ресурси за прилагането. Конкретен пример е с инспекторите по труда. Например, ако спазваме фундаменталните стандарти на ИЛО, то не трябва само да ги подчертаваме, както 27 държави на, член, на, Свет, на Европейски съюз, както знаем, не са подписали още всички стандарти на ИЛО, но не става дума за подписването, а за реалното прилагане. Например, въпросът с трудовите инспектори, които на място контролират какво става. Това е един въпрос, който е свързан с предоставянето на ресурси. Вторият момент е да се гарантира това, което е договорено, да се изпълни. И трето, става дума за включването на гражданското общество. Аз съм твърдо убеден, че претенцията, че с търговия ще можем да подобриме живота на хората, най-добре се гарантира, е, чрез прилагане на търговските споразумения и контролирането им от гражданското общество. Комисията знае, за например, с пример споразумението с Корея, там има независими групи, които бяха договорени, които са независими от правителството и които работят а, и могат да се формират без влияние от правителството. Трябва да помислим дали подобни механизми не са подходящи като допълнение за спор... в споразумението за търговия между Европейския съюз, от една страна от страна Колумбия и Перу, а именно независими а, организации на гражданското общество да имат възможност да дават а, съвети, за да се развива този процес в интерес на хората, т.е. неправителствени организации, работодатели и синдикати заедно да бъдат включени в тези независими е, комисии и да следят този процес. Когато тези три условия е, ги включим, може би, в допълнително споразумение, един меморандум на разбирателство или в план на действие, може да бъде този документ. Тогава, ако го направим, това смятам, че това споразумение ще бъде обогатено. И ще бъде по-добре, отколкото такова допълнително споразумение, което е добре да включим. Благодаря. Е, Хамед Шолц. Danke, Herr Vorsitzender. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици за тази, и, този подробен е, начин на разглеждане на споразумението процеса на парафиране на Европейския съюз. Смятам, че ние съвсем сериозно трябва да разгледаме дискус, е, ситуацията и двете ключови думи тук са важни е, от една страна мониторинг и от друга страна прилагане, изпълнение. Когато сме при implementation, т.е. при прилагане, трябва внимателно да погледнем какво точно се прилага. И съм съгласен с докладчика Девид, когато каза, че илоконвенциите не са прияти във всички държави членки на Европейски съюз. Не можем другите да критикуваме, когато сами не сме направили нещо. Даже в процеса на ратифициране на търговски споразумения трябва да погледнем към себе си. Първо. Второ. Прилагане то касае в крайна сметка това, което ще се случи. И даже по отношение на процедурата, която по-настоящем е в Колумбия, там нямаме прилагане всъщност. Държавният президент обърна внимание на отделните случаи, но по отношението на разглеждането на правата на човек и нарушаването им в миналото, трябва съвсем сериозно да се отнасяме. Въпреки, че броя на убитите синдикалисти намалява, да, аз съм съгласен, че има значителна промяна спрямо миналото, но както Давид каза, всеки синдикалист, който е убит, е твърде много. Сравняването на числата между 2011 и 2010 показва, че нараства този брой. Така че нека всички заедно внимателно да разгледаме процеса на прилагане – и как ние да изпълним нашите задължения. Затова смятам, че това, което каза Бернт Ланге сега, тези принципни бележки по точка първа, което спомена, прилагането на конвенцията, може би трябва да попитаме, не трябва ли да настояваме това да стане преди финалното ратифициране на споразумението, да бъде реализирано в е, и с това да се застъпим по-ясно за правата на човека в Колумбия, в Европейския съюз. И накрая, по отношение на главата за устойчивост, няма обвързваща сила тази глава в смисъла, на такъв документ, за разлика от е, Гухт, тук не е разгледана юридически тази глава, не е формулирана юридически, липсват механизмите, липсват структурите е, и може да се получи различно тълкуване на разпоредбите. Тогава ние не можем да се намесим. Тоест, трябва да разгледаме отново тази тема – и трябва да направим изменения преди финалното ратифициране. Благодаря. Мартин Казак. Господин Казак. А, благодаря, господин председател. От името на нашата докладчица в Сянка, госпожа Катрин Бердер, аз бих искал да отправя няколко кратки бележки във връзка с доклада. За съжаление, докладчикът вече не е тук, но във всеки случай мисля, че най-важното вече беше казано от колегите Ланге и Шолц. Но за нас е важно колумбийското правителство да поеме конкретен ангажимент е, да върви в е, е, тази посока, да, да подобрява състоянието на правата на човека и на е, синдикалните е, организации в Колумбия като солидна основа за развитие на нашите отношения. Ангажиментът е поет, но, но трябва да бъде следван, да бъде доразвиван разчитаме е, докладчикът да повдигне устен въпрос е, преди парламентът да се произнесе окончателно. Освен това сме наясно, че е необходимо да бъде изработен план за действие по правата на човека. Очакваме колкото се може по-скоро докладчика да представи предварителен текст и оттам нататък да имаме достатъчно време за изменения и допълнения – е, този е, план за действие трябва да бъде прият и да почне да се осъществява преди да влезе в сила споразумението за свободна търговия. И освен това, то беше споменато, според мен е и най-важното, този план за действие да съдържа обвързващи е, текстове, показатели, които биха могли да бъдат оценявани по един обективен начин за своето изпълнение. Благодаря. Благодаря. Нека сега видим да чуем какво ще каже комисията, господин Франтин или... или... Да. Благодаря, господин председател. Няколко коментара по казаното от е, депутатите. Първо, е, Комисията напълно споделя оценката, направена от докладчика, а и от други членове на Европейския парламент на напредъка, който реализира колумбийското правителство в трудния, трябва да подчертаем, процес е, на налагане и зачитане на правата на човека в страната. Ние естествено не твърдим, че положението е кой знае колко добро, за това има, разбира се, много причини, които бяха и споменати. Ние обаче смятаме, че колумбийското правителство проявява ангажираност и работи с международната общност и с нас за подобряване на положението. Ето защо ние смятаме, както мисля, смята и докладчикът, Споразумението представя за колумбийското правителство още един инструмент за постигането на напредък е, към е, зачитането в по-голяма степен на правата на човека в Колумбия. Именно от тази е, гледна точка трябва да подхождаме към споразумението. Сега в малко повече детайли по, по различните аспекти. Първо, клаузата за правата на човека и предвидената възможност да се спре временно прилагането на споразумението при констатиране или при преценка за нарушаване на правата на човека. Разбира се, клаузата е формулирана пределно разширително. Може да се тълкува широко, не е на лице някаква специфична система за наблюдение. Но според мен това е подходът на Европейския съюз за всеки такъв случай. Според мен Европейският съюз не бива да се ограничава, въвеждайки в спогодбата механизъм, който би ограничил възможностите на Европейския съюз да преценява или да квалифицира определено действие като нарушение на правата на човек. Според мен Европейският съюз би трябвало да си, да си остави максимална свобода на преценка, без да бъде ограничаван, както казах, от някакъв специфичен, тясно тълкуван механизъм. Това от политическа гледна точка според нас е много деликатен въпрос. На второ място, главата за устойчивото развитие. Казва се, че клаузите в тази глава не били обвързващи или, или задължителни. Напротив, и за Колумбия, и за Перу цялата тази глава в пълното си съдържание е обвързваща. По тази глава Колумбия и Перу поемат задължението да изпълнят предвиденото в нея да прилагат основните конвенции на Международната организация на труда, да изпълняват споразуменията за опазването на околната среда, да прилагат, позволете, прекъсва председателят, те може да са задължителни, но подлежат ли на принудително изпълнение? не влизат в рамките на общия механизъм по спогодбата за е, урегулиране на спорове, но пък има специален механизъм за арбитраж по тази глава. И причината, поради която се въвежда такъв особен арбитражен механизъм е, че според нас този специфичен механизъм би бил по-ефикасен за активното наблюдение и налагането изпълнението на тези особени клаузи от споразумението. Защо? Когато говорим за външно-търговски отношения, ние общо взето се интересуваме от въздействието върху стокообмена. И общо взето един механизъм за е, е, разрешаване на, на спорове започва с доказване от е, е жалващата се страна, че въздействието върху стокообмена е отрицателно. В този случай обаче би било крайно трудно да се докаже, че нарушението на някои от поетите ангажименти от Колумбия и Перу по втора глава имат фактическо въздействие върху стокообмена. Ето защо, ако се осланяме на общия механизъм за разрешаване на спорове, бихме си вързали ръцете до някъде. Това първо. И второ, за такива ангажименти по втората глава би било далеч по-добре, според нас, преди да се налагат санкции, които наистина трудно биха могли да бъдат наложени, тъй като трудно ще се докаже наличието на фактическо отрицателно въздействие върху обмена, в такива случаи, казвам, е далеч по-уместно да се предвиди нарочен механизъм за наблюдение доклади, публикувани пред независима група от арбитри, доклади, по които съответната заинтересована страна ще трябва да коментира, да обясни как възнамерява да преодолее неблагополучията, какви стъпки възнамерява да предприеме, за да изпълни задълженията си по спогодбата. И всичко това в един публичен процес. И според нас, в този случай, този механизъм би бил далеч по-резултатен от общия механизъм за урегулиране на спорове по търговски въпроси. Значи, от правна гледна точка тази глава има своите последици, тя е обвързваща и още повече е на лице ясен непротиворечив механизъм за привеждане в принудително изпълнение, ако се наложи на клаузите на втората глава. Така мисля, изчерпвам по-голямата част от въпросите е, адресирани до комисията. Що се отнася до въпроса за устен отговор, естествено, ще изчакаме той да бъде зададен и ще отговорим своевременно. Благодаря. Благодаря, Люсен Рикенне има думата. Благодаря, господин председател. Първо дължа благодарност е, и на, на двамата докладчици, и на госпожа Девита, и на господин Ланге. Е, бих искала също така да кажа, че изцяло подкрепям е, въпроса зададен към Комисията за търговските споразумения с Колумбия и Перу. Що се отнася до правата на човека? Работя по, по тези въпроси за правата на човека в Латинска Америка още от 2005 година. От тази част от света постъпват непрекъснато сведения, е, и то множество, за нарушаване на правата на човека. Въпросната спогодба бе наскоро е, разисквана в Комисията на Европейския парламент за правата на човека. И аз лично съм се занимавала с клаузата за правата на човека и съм подчертавала, че Европейският съюз трябва прецизно, непротиворечиво да формулира такива клаузи, които да бъдат изчерпателни и да бъдат съпътствани от един ефикасен механизъм, който да се задейства в случай, че политическият диалог между двете страни е, не доведе до положителен резултат. Ето защо аз бих искал да посоча първия член от споразумението, съгласно който зачитането на правата на човека и прочие и прочие, съгласно Всеобща декларация за правата на човека на ООН, представя съществен елемент от споразумението, от което следва, че във всеки случай, в който страната нарушава този съществен елемент, другата страна ще може незабавно, едностранно и без предварителни консултации да спира действието на споразумението за другата страна. Подчертавам обаче, че този член не стига. Политическия диалог за правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона следва да бъде изчерпателен, интензивен и системен. И според мен Европейският съюз трябва да се ангажира с един постоянен, непрекъснат диалог с тези страни и следва да призоваваме нашите латиноамерикански партньори да бъдат по-активни, да изпреварват събитията с конкретни стъпки за предотвратяване нарушаването на правата на човека. И то не само преди и във връзка с подписването на споразумението, а и по време на, нейното, на неговото изпълнение. В полза и на двете страни. Така че да, аз подкрепям поначало споразумението, но си запазвам правото да коментирам отговора на комисията на въпроса, който предстои да и бъде зададен. Що се отнася до проекто регламента, председателят прекъсва, още не сме стигнали до, до проекто регламента, моля да изчакате. Така приключва разговора относно самото търговско споразумение. Проекто докладът ще бъде разгледан на 29 май. Процедурата е на съгласие, т.е. гласуваме само с да или не. Докладът ще бъде прият през юли от нашата комисия и през септември в пленарната зала. Сега осма точка вече е, самият е, регламент и защитната клауза по него. Отново господин Лангия е докладчик. Въпрос от залата без микрофон. Господин Дав е един очарователен, е, е, харесван от мнозина човек, особено от мен. И все пак, е, позволете ми да споделя нещо с вас. Ако той е докладчик, вероятно добре би било да участва в разискванията, още повече, че те, че те не са особено продължител. Председателят, ами той всъщност бе тук преди вие да влезете в залата. Да, да, да, знам, че, че беше тук, чух, че се изказва, но... Добре. Осма. Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу, нашия докладчик. Благодаря, господин председател, драги колежки и колеги. След като веднъж вече говорихме за моя проект доклад, са поступили 14 изменения, които се включват в моите предложения. Става дума за четири важни въпроса по отношение на защитната клауза и механизма за стабилизиране. Първата тема е докладването от комисията, събирането на важни данни, за да можем ни като парламент да преценим доколко защитната клауза и механизма за стабилизиране трябва да се използват. Вторият въпрос е кои критерии ще поставим за оценка и в случая на изследване за да разберем дали са възникнали проблеми. Третото, третият въпрос е как парламента може да бъде включен. И четвъртото, механизма за стабилизиране при бананите. Всички изменения са в една посока, е в посоката, в която аз съм направил няколко предложения – и много от измененията се например 32 едно допълнение. Така че смятам, че почти всички изменения ще мога да интегрирам в доклада. Така че тези четири теми, четири въпроси, е, с които изредих, са важни, важно подбрани и намират одобрението сред колегите. Още нещо трябва да се обмисли Относно правното основание се предлага да се разшири не само, но и 394. Това още не съм си го изяснил. Искам да помисля. Ще ползвам юридическа консултация по въпроса доколко производителите на банани в е, регионите на Европейския съюз трябва да се отчетат е, в правното основание. Благодаря за измененията, които сте подали. Както казах, ще можем да ги интегрираме в моя доклад. По отношение на правното основание трябва да помислим още. Благодаря. Yes, here to discuss the да, ще дискутираме измененията. Сега имате думата за изказване. Gracias, presidente. No había escuchado mi nombre. Благодаря, господин председател. Не, чак, не чух да споменавате името ми. Искам да повдигна един въпрос. Тъй като измененията са едни и същи по, по, по двата доклада. Благодаря на казаното на господин Ланге за казаното от него. Аз бих искала обаче да задам един въпрос на комисията. Каква е разликата между въвеждането на такъв стабилизиращ механизъм от една страна и, кла... и защитната клауза от друга? Как... Какви са разликите между двете? Още повече, че не е възможно да се въведат а, квоти. А, а, въпроса о, о, обаче е за повишаване на общия обем който фактически е в ущърп на нашите интереси. И всъщност, като се говори за отрицателно въздействие върху стокообмена, и комисията като казва, че не е възможно да оцени отрицателния ефект, доколкото няма информация за количества и квоти, то как всъщност е, ще се докаже отрицателно въздействие по докладите за оценка. Ние фактически искаме да се предвиди мярка, която води до временно спиране прилагането на споразумението. И сега от името на НП. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Ланге. Приветствам предложението по отношение защитната клауза и механизма за стабилизиране за бананите и за споразумението с Колумбия и Перу. 2020 година. До тогава могат да бъдат спрени преференциалните мита, когато се достигне съответния критичен обем. Март 2011 година обаче, като Чик сянка по споразумението за бананите, което бе одобрено от парламента, подчертах, че когато става въпрос за по-голямо либерализиране по отношение на търговията с бананите, трябва много внимателно да гарантираме да не се засегнат интересите на секторите, отраслите, които са играли много важна економическа, социална роля в Европейския съюз, Канарските острови, Мада, Мадейра, Азорите и така нататък. Изключително уязвими се, що се отнася до възможността за диверсифициране, което така или иначе са ограничени. Механизма за стабилизиране, защитната клауза не са достатъчни инструменти. Поделям тревогата, че няма да е автоматичен механизма за стабилизиране. Комисията трябва да реши дали ще се прилага или не. И така може да се стигне до положение, при което да се превиши прага няма да бъде достатъчно, за да се стартира механизма. Така че подкрепям предложението на Комисията селско стопанство да насърчим комисията не само да има този механизъм, но да има система за контрол и мониторинг и да се подкрепи също така пакета за вътрешни национални производители, така че в крайна сметка, когато става въпрос за либерализиране на търговията с е, бананите, националните производители да бъдат конкурентно способни. Така че разпоредбите е, за докладване и мониторинг не са достатъчно, според мен, силни, трябва да бъдат укрепени. Благодаря. Председателя комисията сега има думата господин Мюле или господин Кларк. Yeah. Okay, thank you, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателя с механизъм за стабилизиране, защитна клауза. Първо по този въпрос. Казаното от господин Ланге трябва да бъде подчертано. И изменения, които ние бихме искали да видим, са сходни с онези, които предлагахме по-рано за Централна Америка. Трябва все още да се работи в тази посока, за да постигнем нашата цел. По отношение а, административното браме за комисията и за бизнеса, за стопанските единици. Господин Хосе Андрея каза, че не знае как комисията точно ще наложи тези мерки, когато не разполага с нужната информация. Положението е следното. Не говоря за механизма за стабилизиране, а за обща защитна клауза. Общ защитен механизъм. Прави се проучване тогава, когато регламентът предоставя възможност за подобно проучване и в резултат на проучването се налагат мерки или не се налагат мерки, в зависимост от обстановката. Така че механизмът който дава възможност да се съберат данните, за да се стигне до подобно решение. Дали ще се задействат е, механизми за защита или не, е именно такъв, че трябва да се съберат данните от страните. Това е система, която функционира вече в, търговските инструменти и много добре като цяло работи тази система за събиране на данни. Така че по отношение на информацията, изискванията за събиране на информация, уверявам комисията, че тези данни, които са необходими, се събират именно в хода на подобни проучвания. И сега ще дам думата на господин Кларк. Благодаря ви. Комисията се надява, че парламентът няма да предлага предложения за изменения към този регламент, които биха били конфликтни по отношение регламента по същество. Защото по този начин споразумението може да бъде отхвърлено от нашите партньори. Така както стояха нещата с регламента за Централна Америка. Някои от предложените изменения влизат директно в стълкновение с разпоредбите за свободна търговия, особено в три области. Първо, предложението, че механизма за стабилизиране може да продължи отвъд 2020 година. Това не се предвижда в споразумението за свободна търговия и няма да бъде подкрепено от Колумбия или Перу. И във всеки случай то не е необходимо. Защото когато 2020 година изтече механизма, все още е възможно да се е, въведат разпоредбите на общото споразумение, така че 339-то изменение създават проблеми. На второ място, предложенията, които ни тревожат, са предложенията за изменения за автоматично прилагане на механизма за стабилизиране, когато се стигне до критичния обем. 36 и 37, например, изменение. Както вече казах, за Централна Америка тези две предложения създават сериозни проблеми. Първо, автоматичната клауза за действане на клауза не се одобрява от нашите партньори. Те няма да го приемат. те биха приели механизъм, който няма а, да ги гилотинира, буквално казано, автоматично. Трябва да се задейства при конкретни а, ситуации. По отношение за правните задължения за въвеждане на квоти за бананите, а, това вече автоматично задейства механизма, когато се стигне до въпросния критичен обем, което на практика през задна врата включва възможността за квоти, въвеждане на квоти, което очевидно няма да бъде прието от партньорите. А на трето място има конфликт с, с самата самото споразумение, предложението 24 за изменение относно обемите, при които се задейства механизма. Ако вземем примера с Перу 2016 година, предпазната клауза ще се задейства, когато 82 000 тона банана се внесат. А първоначалното, първоначалният ангажимент по а, споразумението е 18 000 тона. Отново, както виждате, разпоредбите са различни и партньорите ни надали ще приемат това предложение. Така че е, би било добре парламента да не предлага и е, предложения за изменения, които в крайна сметка през задната врата влизат в стълкновение с разпоредбите от споразумението свободна търговия. Действително търговията с банани е много деликатен, чувствителен сектор за Европейския съюз с отдалечените региони, особено важно за тях, така че все още съществува тарифната разпоредба за бананите и а, механизма за стабилизиране за бананите може да се използва много бързо, без да се позоваваме на необходимите процедури за проучване, които съпътстват задействането на защитната клауза. Има конкретни разпоредби по отношение и на най-отдалечените региони за Европейския съюз, както казах. Защитната клауза може да се приложи по всяко време, по време и след 2020 година, Искам да ви напомня, че когато реформирахме общата организация на пазара 2007 година за бананите, много сериозна финансова подкрепа бе предоставена от Европейския съюз към отрасъла за най-отдалечените региони. Особено имайки предвид предизвикателствата, които очакваме бъдещите двустранни многостранни споразумения, както включително и настоящото, което дискутираме. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Приключваме с тази точка. След като изслушаме докладчика, чухте становището на комисията по отношение с съветните стълкновения на нашите предложения докладчика. По отношение на 24-то изменение. Да, числата съответстват на числата. Трябва да съответстват на числата в споразумението. Но трябва да видим и предисторията, която предшества направеното предложение за изменение номер 24. Очевидно Споразумението още не е официално представено и може 2012 да бъде сключено, може и 2013 година. Не можем точно да предвидим обемите. Трябва да разглеждаме обемите тогава, когато споразумението влезе в сила. И да решим последствие кога ще се задейства споразумението, кога ще влезе в сила. Не можем все още да му придадем повелителна форма в момента, а сега, когато влезе в сила, тогава трябва да определим квотите. И това е логично, защото тогава споразумението влиза в сила. Много от проекто измененията, които сме внесли, според комисията не съответства на общото споразумение, но трябва по-внимателно да бъдат разгледани. Например, 21-во изменение. В споразумението механ... се описва механизма съвсем подробно. Така че ние имаме възможност да вземем решение как ще изпълним задълженията си по отношение производителите в Европа. Äh, ähm, за да преминем меко към и постепенно към една свободна търговия. В, този, в това споразумение, господин председател, механизма не е записан, затова настоявам за такъв механизъм. В този смисъл всички изменения ще бъдат а, юридически а, проучени но имаме свобода на действие, която ще използваме. Благодаря. You, Благодаря. И сега календара за внасяне на проекто измененията и доклада. 30 май. Десета точка е следващата, която ще разгледаме. изменение на регламента относно търговията с изделия технология втора употреба. Докладчик Фиеле. И искам да ви напомня, че наскоро а, работихме по обновяването на този регламент относно контролния списък изделия с двойна употреба. Има обаче непрекъснати промени на тези списъци за контрол и за това комисията се обръща към нас като законодател да изпълним нужните свои задължения и правомощи относно промяна на контролния списък. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин председател. Вие май почти ми взехте думите от устата какво мога да добавя? Регламентът е от експертен технически характер. Няма кой знае какво да се оспори по него. Но, но, но той е важен регламент. Можем да, да кажем, че представя актуализация с оглед на реалността след е, е, Лисабон. И най-вече се засягат два въпроса. Първо, наистина за актуализирането на списъка на изделия, е, които се смятат за е, изделия с двойна употреба. И вторият въпрос е за така наречения зелен списък е, на страните, които се ползват с опростена процедура. И вие е, знаете, че работейки по този въпрос, по тази актуализация, ние е, в парламента е, поискахме в хода на, на работата онова, което искаме и се надявам няма да породи онова, което прилагаме някакви възражения. По линия на, на, на законодателната делегация ние можем да наблюдаваме процеса и по всяко време да отнемем дадения на комисията е, законодателен мандат. Според мен не е уместно, не е и възможно е, ние като законодатели да се занимаваме с по 200 страници технически спецификации. Не, не е наша работа това. Освен това, ако в дадена страна възникне някакъв проблем, трябва да има някаква бърза процедура за е, извеждането, или по-скоро изваждането на тези страни от така наречения зелен списък. Единствените изменения, които аз предлагам на този етап, са за привеждане в съответствие на процедурата по комитология с онова, което ние приехме е, по срокове и други и от там нататък ми остава само да благодаря на комисията за добре свършената работа. Благодаря. Докладчици в сянка, желаете ли думата? Господин Захрадил, вие сте един от докладчиците в сянка. Изцяло споделяте казаното от докладчика. Не ги, казва докладчикът, не ги насърчавайте. В края на краищата е, е, толкова рядко ни се отдава да постигнем консенсус. Ами да, очевидно, комисията е, изцяло ви подкрепя, во главе с мен, председателя, а комисията, Европейската комисия, господин Рисковски. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, мисля, че Експозето на докладчика бе отлично и изчерпателно. Единственото допълнение, което бих искал да направя, е в смисъл, че според мен това е един от редките случаи, в които предлага но от комисията изменение се иска както от държавите членки, така и от износителите. Тоест всеки разбира, че процедурата за актуализиране на списъка трябва да бъде ускорена, е, за да се постигне конкурентоспособност на нашите износители. Това от една страна, а от друга да се гарантира сигурността на Съюза. А и законодателите ще бъдат е, много удовлетворени от това, че ще им се вдигне от, е, от плещите тази отговорност. Докладчикът, докладчикът трябва да закрие дебата. Да, да, мисля, че с това дебатът приключва. Благодаря по графика. Разглеждане на проекта доклада на следващото ни редовно заседание на, на, на 29 и 30 май с оглед докладът да бъде прият през месец юни в нашата комисия. 11 точка. Малки и средни предприятия, две точки, конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанската дейност. Това е становище от наша страна на вниманието на Комисията за промишлеността и енергетиката ИТРЕ. Тя е водещата комисия. Докладчикът ни е господин Винклер, ЕНП. И той получава думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги и гости, Ясно бе, че нашата комисия по международната търговия приветства съобщението. Това стана ясно още при първата размяна на мнения. Приветстваме също така казаното за интернационализацията на малката и средна стопанска дейност а, наистина трябва да отдадем дължимото на съобщението, на някои особено положителни негови аспекти. Четири неща имам да формулирам. Първо, важно е, че се отчита спецификата на всяко малко или средно предприятие, в зависимост от обема дейността и произхода му. Много пъти тук в нашата комисия съм казвал, че малко или средно предприятие в една стара държава членка, в една добре развита економика е едно, в новите държави членки, в в економиките които все още е, са в процес на развитие, е друго. И е, разбира се, малките и микро предприятията са твърде различни от средните предприятия и техните е, международни въжделения, така да се каже, трябва да бъдат обезпечени по друг нормативен начин. На второ място, съобщението критично се оценяват действащите програми, признава се необходимостта от рационализиране е, и разчитане на принципите на субсидиарност и ефективност. Много е направено на общоевропейско и на национално равнище – и аз мисля, че постигането на синергиен ефект между действащите механизми би било нещо далеч по-добро от всякакъв опит да се изобретява някакъв нов механизъм. На трето място за сътрудничеството с третите пазари и приоритетните пазари. Мисля, че всичко в тази насока би било добре дошло. Разбира се, трябва да проявяваме реалистичност. При наличието на сериозни възражения по отношение на действащата уредба, ние трябва да се отнасяме далеч по-сериозно към тях. И накрая постигането на по-висок мултипликационен ефект на външната политика на Европейския съюз, що се отнася до малките и средните предприятия. Сега, в някои други отношения е, хармонията между парламента и комисията не е така пълна. Пет неща в тази връзка е, ние бихме желали съобщението да бъде по-смело в тези пет насоки. Пак нееднократно съм го казвал тук. От а, е, обнародването на акта за малките предприятия а, е, насам. Ако се наблюдава териториалното действие на различните актове, на различните а, действия по отношение на малките и средните предприятия, то толкова по-уместно е да се търсят съгласувани инициативи между няколко държави членки а, на териториална основа. И ясно е, интересите на държавите членки трудно се примиряват, трудно се съчетават, но поне политически ние трябва да заявим, че това е пътят напред. Говори се за общоевропейско економическо управление, за една по-силна Европа, за по-голяма степен на економическа кохезия. В тази връзка ние бихме могли смело да заявим своето мнение. По-нататък, е, е, изпреварващи процесите намеси, програми от страна на държавата. Трябва все пак да мислим, да подхождаме внимателно, да не насочваме вниманието си към онези малки и средни предприятия, които вече са на световния пазар, да не загърбим онези хиляди и хиляди малки и средни предприятия, които те първа трябва да бъдат просветени за възможностите на световните пазари. Общоевропейски е, инициативи и решения в областта на оборотния капитал. Този въпрос е дълъг и, и предълъг. Има американски модел, има други различни модели, но нещо по отношение на обезпечаването на малките и средни предприятия с оборотен капитал трябва да се направи на общоевропейско равнище. След това обществени поръчки, участието на малките и средни предприятия в този процес и накрая списъкът от приоритетни пазари за подкрепа от страна на Европейския съюз трябва да бъде рационализиран. Има страни в Западните Балкани, на изток, участващи в е, механизма на източно партньорство. Не бива да гледаме е, единствено отвъд океана или е, към, към Средна Азия, към Китай. На прага ни има економически интереси, които си заслужава да бъдат удовлетворени. Това е, господин председател. Благодаря. Е, готов съм да приема коментара на колегите. Благодаря. Ние всъщност приехме нашето становище е, по този въпрос на вниманието на комисията ИТРЕ. Е, ще се състои от коментар на съобщението на комисията за малките предприятия и тяхната интернационализация. Социалисти демократи, господин Суста, докладчик Сянг. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. По отношение на точките на докладчика, ние знаем колко важен и стратегически е този сектор за развитието на Европа. Така че това е един текст, който е положителен. Параграф 5 по отношение на задължителните разпоредби на Европейския съюз. Поздравяваме този текст, но параграф 7 за малките и средни предприятия в стратегически сектори в тези, особено които с висока принадена стойност, Е, този единен подход, точка 10, подкрепа и помощни инструменти, параграф 14, географските региони, приоритетни за малки и средни предприятия, възоснова на преговорите, които по-настоящем се водат с други държави. Ние този, трябва да подкрепим този сектор, да го насърчаваме с конкретни мерки ревизия на акта за малки и средни предприятия е важно да се направи по отношение на проблемите, които те срещат отношение на собствеността, правните процедури, е, обществените поръчки. Смятам, че целта е правилно поставена – ние евентуално ще представим допълнение в течение на следващите месеци. Uh, да, много важна тема. Би било много добре, ако много уважаемите ни колеги биха желали да се изкажат по този въпрос. Аз искам да кажа три неща. Всички или почти всички подкрепят малките и средни предприятия. Почти без изключение. Почти всички подкрепят държавите членки, дружествата, които изнасят стоки и всички изключително сериозно подкрепят МСП, които изнасят към трети държави. Но аз изразявам своята тревога, че именно зад тази перелина, под която всички сме съгласни, онова, което не искаме да се случи, е да се създадат нови структури, които да са много скъпоструващи, които да създават още повече синекурни позиции, ако мога така да кажа, в Европейски съюз, когато, да речем, те предполагат 17 седмици платен отпуск, да речем. Така че ние, е, моята партия, не би желала да се развиват в тази посока европейската интеграция. Това не е в интерес на Европа и не е в интерес на гражданите на Европа. Те не желаят това по-настоящем подчертавам съвсем накратко два аспекта от темата. Пета точка призовава Европейската комисия със създаването на задължителни ангажименти, така че държавите членки да облегчат всички процедури по отношение политиката за международното измерение на малките и средни предприятия. Добре, това е много добре. На какво ще направи комисията? Ще създаде е, едно предложение от 15 страници, което е законодателно по своя характер и ще наложи още повече бреме на малките и средни предприятия в, в, в е, държавите членки. И всичко това ще се прави в името на упростяването. А другия проблем, който виждам, разбирам между другото и защо докладчика се тревожи от всичко това и уважавам неговите тревоги, а именно концепцията относно европейско ниво дружество, което да може да преодолее проблема свързан с малките и средни предприятия или по-точно орган, който би могъл да подпомогне създаването на работни места за малките и средни предприятия. Какво ще се случи? Е, парите влизат и излизат, но остава една презнина, защото повече пари се влагат в казината, например, е, от онези, които играят от сравнение с онова, което получават в, в края на играта в казиното. Така че не мога да си представя как може една, един орган на европейско ниво да предостави оборотен капитал на малките и средни предприятия. Какво ще се случи? Държавите членки ще платят голяма част от тези средства и тогава, когато и хич не са щастливи от факта, че трябва да плащат още. А ще се създаде една голяма бюрокрация по средата и твърде малко пари ще се процедат в крайна сметка до малките и средни предприятия. И именно за това изразявам своята тревога по този въпрос. Ще се радвам докладчика, ако може да даде отговор на тези мои тревоги. Благодаря. Председателя. Да, наистина, в крайна сметка, големия въпрос е има ли добавена полза, когато се намеси Европейския съюз в една политика. Хосеф Андреас. Благодаря, господин председател. По отношение на тази тема, този доклад съдържа всички шансове и е много важен. Става дума за конкурентоспособността на МСП, но тук е конкурентоспособността на Европейския съюз, тъй като тези предприятия създават работни места, представляват е, голяма част от работните места. Е, средното съсловие обаче не използва възможностите, капацитетите, няма тази възможност има различни елементи, които са необходими, могат да бъдат координирани в държавите членки и в Европейския съюз. МСП-тата трябва да има достъп до пазарите с нови мрежи, нови опростявания, улеснявания на административният апарат. Така че са необходими от страна на Европейския съюз, но и държавите членки известни усилия. Става дума за нови форми за създаване на заетост в Европейския съюз. Тоест конкурентоспособност, това е най-важното за този доклад. Насърчаване на заетостта, създаване на шансови възможности. Смятам този доклад можем да го подсилим с предложения за изменения. Благодаря, Даниел. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих искал да благодаря на докладчика за точното описание на положението. Благодаря и за направените предложения. Мисля, че становището върви в правилната посока и съм съгласен. Мисля, че всички може да се съгласим че можем да предприемем мерки, за да увеличим дела на малките и средни предприятия в общия обем инвестиции, които се влагат както в Европейския съюз, надявам се, че и това ще се случи и на световно ниво. В осма точка става въпрос за микропредприятията, които понякога остават извън нашето внимание, така че е, радвам се, че докладчика прави тази препратка тук. 12 точка също много важна, особено за тези от нас, които се надяваме да видят развитие за малките и средни предприятия, защото от последната вълна на присъединяване много добре знаем опита за нашите предприятия, които не винаги се радват на същите възможности, както тези в други държави членки. Освен това, мога да последвам казаното от колега по отношение на пет 10 и 11 точка. Мисля, че тези текстове трябва да бъдат изяснени. Знаем, че намеренията, добрите намерения не винаги са достатъчни и е необходимо да очертаем и ясната цел, защото в крайна сметка искаме да се избегне ненужната а, бюрократична тежест, която може да падне върху плещите на унези, в името на които работим. но а, като цяло одобрявам доклада, благодаря на докладчика и не мисля, че нещо ще възбуди а, нашето несъгласие в последствие. Благодаря. Председателя няма други желаящи да се изкажат, с изключение на господин Рамсдорф. Обединена левица. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за тревожния доклад, защото наистина в него става въпрос за процентни които ни тревожат, свързани с малките и средни предприятия. Само 4% е дела им за научно-изследователска развойна дейност, например. Това ни тревожи. И разбираме какви са трудностите на малките и средни предприятия на европейския пазар. Особено в новите държави членки, те е, имат недостиг на средства и трябва да направим нещо за малките и средни предприятия в тези страни, особено когато в Европейския парламент пред няколко е, години приехме е, доклад за микрокредитирането, ама нищо не се случи. Същото можем да кажем, че е, виждаме в Азия, в други части на света, Мохамед Юнус, например, и неговото движение за микрокредит, който предоставя възможност за е, стопанско развитие на милиони, бих казал, хора, а тук в Европейския съюз ние само говорим и говорим по темата. Така че, искам да ви уверя, сега му е времето да направим нещо. Нашите конкуренти не спят. Например, в САЩ има много резултатни мерки за подпомагане на малките и средни предприятия. Това е системата за рисковия капитал – и в Европа трябва да се направи нужното, за да може да се преодолеят затрудненията пред тази система. Представителите на малките и средни предприятия вероятно биха попитали а, европейските депутати а, защо само говорите? Благодаря. Сега Яник Жадо желая думата. Никой от зелените до сега не се е изказал, така че имате думата, господине. Благодаря. Благодаря, ще бъда кратък. В това становище имам редица положителни неща, особено по отношение на интернационализацията на малките и средни предприятия е, измененията трябва да разглеждат защитата на малките и средни предприятия на европейско ниво, трудностите, които те имат, дъмпинг, мерките, обществените поръчки, пазарът на малките и средни предприятия е европейския пазар. Става дума за това как да бъдат защитени. Благодаря. Трябва да сме по-дисциплинирани по отношение на времето. Нека да ви напомня още веднъж, че имаме 32 точки от дневния ред на заседанието ни тези дни. Господин Киряцис от комисията, желаете ли думата? Да. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на останалите господа които и госпожи се изказаха по този важен въпрос. Внимателно проучихме проекто становището и както и вие казахте, мисля, че сме от една и съща страна на преговарящата маса. Изпълнението ще отчете размера на отрасъла, Наистина, основните характеристики за малките и средни предприятия са винаги водещи в нашата политика, както и друг път съм казвал, когато съм участвал в дискусията. Целта е да не се създава нов механизъм, който би преповторил съществуващите мерки, а само да се очертае подкрепата, която се предоставя на малките и средни предприятия така че всички МСП в Европейския съюз да осъзнават какви са тези мерки. Знаете, че имаме схеми за подкрепа на МСП. Трябва да направим необходимото всички да се възползват от предоставената им възможност в всички държави членки, както по отношение на трети страни. Трябва да подчертая, че нямаме разработени мерки, които само насърчаваме МСП да излизат към страни като Китай, Бразилия, Индия, но е, има насочени мерки към нашите е, съседи, източното партньорство или Балканите. Освен това, отчитаме редица проблеми, които биха възникнали, ако комисията подготви законодателно предложение относно задължителните мерки, които държавите членки трябва да изградят, за да подпомогнат МСП-тата. Вие е, се спряхте на този въпрос. Вероятно, държавите членки биха се опълчили, защото е, те ще устояват становището, че въпроса трябва да се разглежда на национално ниво но разбира се, ясно е политическото послание, което искате да отправите с вашето послание. По отношение финансовия аспект за МСП. С сегашната програма за конкурентност и иновации 2007-2011 над 180 хиляди МСП-та са получили финансиране от тази програма за иновации. А също така те получават средства и про структурните фондове. Очакваме също така и по конкурентно способната програмата за конкуренция от 2014 година нататък също те да получат финансиране. Благодаря за съвместната дейност по това досие. Обръщам председателя към докладчика, господин Винклер. И обобщете темата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря за дебата. Наистина много целенасочен беше този дебат. Интересни идеи предложихте. Благодаря за предложенията, за подкрепата, за критиките. Напълно съм съгласен, например, с някои неща. А именно, че никакъв американски модел не може просто да бъде копиран а, в а, Европейския съюз. Просто има модели, които могат да бъдат европеизирани, ако така мога да се изразя. Съгласен съм с господин Дартмурт и неговите критики, съгласен съм и с комисията, естествено, нови механизми няма да се създават. Нямам предвид това, няма да се създават нови институции. Обаче, необходимо е да обърнем ново внимание, да изградим нови синергии между съществуващите вече механизми. Разбира се, когато остава въпрос за различните сили. Нека сега тук второ послание да отправя, защото комисията се спря на политическите послания, аз ще ви предложа едно. Много хора в парламента с радост бих а, работили по изграждането на троянски коне, които биха могли да помогнат за изграждането на една по-работеща политика, така че аз бих искал Европа да бъде по-координирана и единна. По отношение на казината, да, ако помним, казино капитализма ни доведе до кризата точно. Не в Европа. Говоря за глобалната економика. Така че, ако мога да формулирам един европейски отговор на този, тази форма на капитализма, аз искам да кажа, че съм твърдо убеден, че МСП по места, които предоставят услуги и стоки, ще бъдат европейският отговор на американския казино капитализъм. Благодаря ви. Благодаря. Крайен срок за внасяне на изменения за този проекто доклад 10 май 6 вечерта. Същият е срока за всички изменения по отношение на доклада водещата позиция ИТРЕ по укрепване на конкурентно способността. Тези изменения трябва да бъдат адресирани директно до ИТРЕ. И сега стигаме до 12-та точка търговски аспекти на източното партньорство. Това е доклад собствена инициатива. Нашата комисия водеща, докладчика е Милослав Рансдорф – Вече бе дискутиран проекто доклада и е, ще обсъждаме измененията, които са предложени. Имайки предвид, че имаме 142 предложения за изменения, докладчика ми казва, че ще предложи докладчика да се отложи гласуването за следващата комисия през месец май. По-нататък, аз е, накратко прегледах измененията. Според мен някои от тях са отвъд нашите правомощия, защото навлизат в други взаимоотношения. Така че ще бъда вероятно принуден да ги считам за недопустими и ще ви информирам за това максимално скоро. Господин докладчик, имате думата. Благодаря. И така, от бананите и централноамериканските проблеми преминаваме към, може би, не толкова вкусни аспекти, като водка, вина, коняци т.е. Пар... източно партньорство и нашите партньори. Зависи, ми казват колегите, какъв ни е вкуса. Но трябва да ви кажа, че дълбоко благодаря на колегите ми, които предложиха тези 142 изменения. Много са на брой. Надявам се, че по този начин се подчертава горещия интерес на колегите ни по темата, свързана с е, търговията с източните партньори. Трябва да ви уверя, че темата е много важна. Така се посочва интереса, който навлиза в целия спектър – от въпроси, които ни вълнуват в тези географски ширини. Няколко области съм уточнил в своите предложения за изменения. Надявам се, че ще можем да постигнем известни компромиси и се надявам, че в сътрудничество с многоуважаемите колеги ще можем да постигнем именно единогласие или сходство на мненията по проекто предложенията. Надявам се, че ще можем да направим оценка за постигане на компромис и ще можем максимално скоро да подготвим цялата стратегия, така че да стигнем до положителен резултат една значителна група изменения засяга теми трудовоправни, чове, права на човека, околна среда и други области. Същевременно трябва да подчертая, че не всичко може да бъде взето предвид, защото работим в рамките на комисия външна търговия и, например, правата на човека би трябвало да бъдат извън основното внимание на нашата комисия. Разбира се, тези аспекти се разглеждат в други комисии, АФЕТ, външни работи. И нашия много уважаем председател, господин Морера, веднъж подчерта, че този доклад засяга търговските аспекти на източното партньорство, а не а, чу, правата на човека и измеренията, свързани с правата на човека в източното партньорство. Така че аз пазвам тази забележка, направена от нашия председател и ще продължа в този дух да работя. в областта на търговските взаимоотношения с източните партньори. Ние ще разгледаме измененията, за да анализираме съображенията, за които стана дума вече. Първо, голям брой измере, е, изменения, които са предложени, разглеждат Украина. Вероятно Украина е най-държавата държава от тази източно партньорство. 46 милиона са жителите там. Вероятно знаете, че е, споразумението за АС асоцииране разглежда е, задълбочена всеобхватна зона за търговия и на, през месец март бе разгледано. Така че някои от вече направените е, предложения са устарели. Необходимо е да ги актуализираме и аз всъщност правя подобно предложение. Е, например, точка от преембюла Б, където се подчертава необходимостта на източните партньори да се а, обръща изключително голямо значение, така както се обръща внимание в източното сред, а, южното средиземноморие. Не мога да се съгласа с всички направени предложения, защото не винаги те отразяват реалността и няма да е справедливо по отношение нашите източни партньори. Много пъти се подчертава представителите на парламента, че арабската пролет не е сигнал за пренебрегване на източното партньорство. И аз отстоявам именно тази позиция в доклада си. Много изменения, насочени към Беларус също са направени. Много от тези изменения разглеждат проблеми, които не са свързани с търговията, а с правата на човека и с политически въпроси. Следователно аз не бих ги коментирал. защото споделям позицията, изразена от нашия председател по този въпрос. Уважаеми колеги, позволявам си отново да ви благодаря за коментарите, предложенията и внесените изменения. Обещавам ви, че в съответно време, подходящо време, аз ще ви поканя всички, за да проведем дискусия по всички въпроси, за които вече говорих в своето изявление и се надявам, че скоро ще бъдем в състояние да постигнем положителни резултати по темата. Благодаря. Председателя. Да, нека бъдем кратки. Вече 10 минути закъсняваме. Отнемаме от времето за заседание на координаторите. Ще бъда строг с времевия регламент. Няма да Включвам повече желаящи в списъка за изказвания. Да започнем с докладчиците в сянка Павел Залевски. Микрофона. So right. he's, the, he's the culprit. <laughs> he's one of the culprits. Good. <laughs> Uh, uh, thank you, Chairman. Uh... И така, господин Залевски, ще говоря на полски. Е, Справоздавце за przygotowanie tego raportu. Аз е, искрено благодаря на докладчика за работата му по доклада и споделям неговото мнение, че Търговските взаимоотношения, особено споразуменията за свободна търговия, са основен инструмент за интегрирането на страните от източното партньорство в Европейския съюз. Но това са наистина инструменти от, от жизнено важно значение. Аз поделям изцяло мнението на докладчика в това отношение. Има някои въпроси обаче, които заслужават особеното ни внимание. И един от тях е от политически, от общо политически характер. За съжаление, търговията и политиката не могат да бъдат отделени. Именно по политически причини бе създадено поначало източното партньорство. Целта бе Европейският съюз да установи отношения с шест страни на изток чрез споразумение за асоцииране. Към днешна дата можем да се позовем на случая Украина. Начина по който преценяваме способността на дадена страна да се присъедини към споразуменията, както и към а, за асоцииране, както и за а, свободна търговия. Европейският съюз гледа на тези споразумения не само като на начин да се модернизират и демократизират тези страни, а и като на своеобразна награда, стимул, признание е, на постигнатото е, в демократичния процес. Така че доста високо сме поставили летвата, от което следва, че не само Украина, в отношенията с която имаме сериозни проблеми по-настоящем, а и страни като Азербайджан и Армения, не биха могли да встъпят в споразумение за асоцииране, тъй като аршинът сякаш е Украина. Um що се отнася до демократичния процес и върховенството на закона. Е, е, ето защо аз се опасявам, че ние сме затънали доста дълбоко и би трябвало някакси да се опитаме да проявим по-голяма гъвкавост при обвързването на споразуменията за асоцииране от една страна и е, споразуменията за свободна търговия от друга вероятно от началото на следващата година, с оглед развитието на политическите процеси в тези страни, да вземем в тази връзка и, и Молдова, и, и Грузия, да от тогава нататък и по отношение на тези страни да, да, да подходим по-иначе. В това число Азербайджан, Армения, предстоят избори е, скоро. И тук можем да споменем и Беларус, впрочем. Достойно за съжаление е това, но по очевидни причини. Можем да говорим за диктатурата на Лукашенко. Е, Белорус не може да сключи споразумение за асоцииране, но защо не някакво търговско споразумение? На мен ми се струва, че по един или друг начин такова едно споразумение би могло да допринесе не само за демократизацията на страната, но, т.е. Е за нейната модернизация, но и за демократизацията й. Та трябва да, да преосмислим подхода си. А сега аз бих искал да предложа някои изменения и допълнения. Що се отнася до Грузия и Молдова най-напред? Докладчикът явно приема, че би било възможно да се допусне известен внос на стоки от Южна Осетия и Абхазия – територии окупирани от Русия. Докладчикът говори тук за така наречените квалифицирани стоки или стоки, отговарящи на изискванията. Допускането на подобен внос обаче е, би означавало да се възнаградят нези, които носят отговорността за разделението на Грузия и прочее. Споразумението за свободна търговия се отнася не само за търговията с стоки, а и за държавното регулиране. И държавното регулиране може да се осъществява, е, когато е на лице държава. Е, когато е, действа някаква административна власт. И ние не бихме могли Южна Осетия и Абхазия, предвид статута на тези територии, би било немислимо те да се съобразяват с клаузите на споразумението за, по регулирането. След това Приднестровието е един такъв случай. Територия, която практически вече не принадлежи на Молдова. За съжаление, нямаме време за подробен разговор, но в тази посока ми се струва следва да говорим по-нататък. Благодаря. Колеги, мисля вече четвърти път обсъждаме този въпрос. Първа, втора размяна на мнения. Сега би трябвало да обсъждаме само внесените междувременно из... изменения и допълнения. Другите докладчици в сянка. Сега социалисти и демократи, господин Коташ. Благодаря. Благодаря. Искам да се изкажа относно измененията. Поздравявам докладчика. Смятам, че докладът му е много добър. Добре е структуриран. Обръщам внимание, което е важно на това, че пазара на Европейския съюз играе голяма роля за източното партньорство. Измененията, които аз съм предложил, включват такъв текст. Искам да говоря и за правата на човека. Малко се различаваме по мненията ни по тази тема. За съжаление, комисията Интер не отговаря за правата на човека, но много доклади, например за Колумбия, говорят по тази тема. Някои колеги говориха и днес за правата на човека в Колумбия – когато внасяме изменения, ние трябва да подкрепиме такива, които са полезни за източното партньорство, за свободната търговия. Например, изменението за Грузия е много важно изменение по отношение на споразумението за асоцииране. То подчертава позицията на Инта и е позитивно. В това изменение съм включил правата на човека, стандартните на ИЛО. Смятам, че е много важно за Грузия. Така че аз отново съм внесъл такова изменение, което показва, че ние действаме логически и последователно. Една друга важна точка, която считам за важна, е включването на глава за устойчивото развитие в разпоредбите за регионите в ДСФА. По отношение на Украина, а, ние нямаме много време сега, но важно е за Украина и подкрепям позицията на моят колега, че споразумението за асоцииране на Украина не можем да го приключим, докато не се извърши реформа в Украина. Благодаря на докладчика и му съобщавам, че очаквам компромисни изменения. Благодаря. Докладчикът Сянка от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Общо взето, ние сме удовлетворени от внасенето на толкова много изменени и допълнения. Е, вероятно, докладчикът не е чак толкова удовлетворен от това, но според мен е важно да формулираме една устойчива, солидна позиция и ми се струва, че внесените изменени допълнения допринасят за това. Ние, е, в частност, приветстваме изразената от други групи загриженост за положението в Беларус. Да се надяваме, че можем да постигнем компромисни текстове. Трябва да, да подходим нюансирано и, и критично към поначало политиката на е, споразуменията за свободна търговия. Е, ние сме комисия за правата на човека, да, но сме част от е, институциите на Европейския съюз, които имат свое призвание в областта на правата на човека. И, и ние не можем да ги жертваме изцяло, поне в името на свободната търговия. С интерес очаквам доброто ни, надявам се, съдействие с докладчика. Благодаря. Благодаря комисията. Има ли какво да каже на този етап? Накратко, моля. Благодаря, господин председател. Съвсем бързо. Първо бих искал да кажа, че повечето от днесените изменения и допълнения са много интересни и не представят възражения у нас. Аз бих искал да изразя подкрепата си за казаното от господин Залевски. В частност, е, що се отнася до устойчивото развитие социално или екологично в най-широк план. Това по 60-то, 61-во е, и 114-то изменения. От името на Генерална дирекция търговия ние е, изразяваме становище за този подход. Впрочем, наясно сме всички, че споразуменията за асоцииране със съответните търговски аспекти са своеобразна сделка. Ние казваме на тези страни, да, имате достъп до вътрешния пазар, но от друга страна трябва да споделите нашите ценности. Ценности в областта на държавното управление, е, търговията и стопанския живот. И в тази връзка едно изменение представя проблем. 28 което гласи, че ако не е възможно да се е, сключи е, споразумение за асоцииране, следва да се сключи отделно търговско споразумение. Това би било в разрез с нашия подход. Повтарям. Ако е невъзможно да се сключи споразумение за асоцииране поради това, че нашите партньори не отговарят на нашите критерии, да сключим търговско споразумение, би означало да се откажем от критериите си. 28-о изменение още повече е в противоречие с 59-то изменение, което е в съзвучие с изразената току-що от мен позиция. И последно, господин председател, 129 и 131 изменения – Предвижда се търговския аспект да може да се задейства чрез временно споразумение преди да се подпише общия пакет на споразумение за асоцииране и за свободна търговия. Крайно не склонни сме е, да, да е, приемем това, е, защото след като се приключат преговорите, и се положат подписите, се слага край на експертния процес. От там нататък следва политическия процес на приемане на постигнатите договорености. Е, така че не, не можем да, да говорим за някакви междинни форми. Да, нашият комисар се изразява подкрепа на евентуални е, междинни решения, но едва след подписване, и то в случая само е, в търговската област. И накрая, съвсем накрая, изцяло подкрепяме казаното от господин Залевски за сепаратистските е, региони понеже споразумението за свободна търговия не представя единствено премахване на митническите граници, а доколкото е всеобхватно, обхваща всякакви аспекти на стопанския живот и участието на държавата в него. Благодаря ви, господин председател. Това имах да кажа. Докладчикът накрая съвсем накратко умолявам ви. Благодаря, господин председател. Още веднъж благодаря на уважаемите колеги за внесените изменения. Двамата, двама от докладчиците в Сянка Залески и Куташ е, имат основен принос към измененията и допълненията. Въпросът не е чак толкова лесен, колкото може би изглежда на пръв поглед. Ако вземем Украина, на времето е, е участвала в значителна степен във военно-промишления комплекс е, на Съветския съюз и преминаването към е, една нова промишлена политика не е лесна работа. Наскоро областта на Днепропетровск се представи в Европейския парламент, комитета, прочее в комитета на регионите – и говорихме, например, за е, промишлени предприятия, производители на ракети е, с голям обсек. С заетост на времето около 60 000 души, работници и служители, сега са останали около 11 000. 5-6 000 инженери е, е имало. Так, так, такъв потенциал си заслужава да бъде опазен. Но преходът не може да бъде осъществен без чуждестранна подкрепа, без търговски взаимоотношения с Европейския съюз. Същото може да се каже и за Беларус. като разликата е, че големите предприятия в Беларус не са били закрити и продължават да действат. Както се казва, проблемът е по-скоро политически. Ние обаче знаем, че преходът към демокрация е един дълъг процес. И ние би трябвало преди всичко да съдействаме за установяването на върховенството на закон. А една функционираща демокрация, според мен, е венецът е, на е, тези усилия по този път. Преди всичко трябва да се установи върховенство на закона и ние бихме могли да допринесем и в това отношение, като е, налагаме, поне въвеждаме със съгласието на тези страни на, на някои модерни, възприятия на Запад форми на държавно управление. Благодаря ви. Очаквам с интерес по-нататъчната ни работа. Съгласно постигнатото съгласие между докладчика и докладчиците в Сянка, срокът за изменение и допълнение и оттам нататък за приемане на доклада се изменя. Тоест, на следващото заседание отново ще бъде на дневен ред този доклад, 29-30 май. С това приключва публичната част от нашето заседание. Моля всички онези, които нямат право да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат залата от сега нататък.